приети, то няма да е необходимо да се провеждат реформи, защото винаги ще се заплаща. Ние ще гласуваме против, защото ние сме против въвеждането на нови данъци. Юрген Круте от Левицата.